на помирението между Израел и палестинската автономия. А сега по дневния ред господин Дипалестрес двукратно, а господин Успенски веднъж, е, господин Вадим Тудор също веднъж се обърнаха към Европейския парламент, позовавайки се на парламентарния си имунитет. Тези техни молби ще бъдат препратени към отговорната комисия на парламента. По процедурен въпрос благодаря, господин председател, но не по процедурен въпрос. Не можах да разбера нещо. Сенте. Чувате ли ме, господин председател? Това, което не разбрах, е това, което казахте току-що. Какво е поискал господин Демаджистрис? Да се възползва от правото си на имунитет ли? Не разбрах. Добре, извинявайте какво се е случило с господин Демаджистрис. Защото той е човек, който в моята страна е човек, който винаги се е борил срещу а, възползването от имунитета и затова си мисля, че той да се възползва от такова нещо ми се струва много странно. Затова ви моля да поясните какво точно е поискал. Yeah? Yes, and that's what you said. It was probably just a problem with the translation. What did, what nobody said? It's a request to defend his parliamentary immunity under the provisions of the... law. Uh, yeah, it was, uh, uh, such a, it was such a request. Да, става въпрос за такава наистина молба от страна на господин Луиджи де Магистрис на два пъти подадена и е, нашата комисия съответната ще се произнесе, както е обичайно по този въпрос, съгласно член точка трета от е, искане за защита на неговия имунитет. За това става въпрос. Следващата точка в съответствие член 4, първа алинея и четвърта алинея от правилника Европейският парламент отбелязва, а по член 3, алинеи 3 и 4, госпожа Клева, господин